Okay, so then let's uh, start our meeting. Колеги, нека да започнем и ще мина на немски. Либи колеги и колеги Фил. Скъпи колеги, здравейте. Искам първо да се извиня за закъснението. Извинявайте, късно, погрешно си бях записал времето на нашето заседание за без 15, така че простете ми. Нека да преминем към дневния ред. Първо да го приемем, ако нямате възражения. Не виждам възражение. В такъв случай не виждам знака за вдигната ръка, което означава, че дневният ред е прият. знаете, че Участието е дистанционно в днешното заседание. Резултатите от заседанието на координаторите на Агри от 27 октомври би трябвало вече да сте ги получили. Ако нямате възражения към тях също, можем да приемем тези резултати. Преводът днес се предоставя на френски, немски, италиански, нидерландски, английски, испански, португалски, чешки, латвийски, полски, български и румънски. Искам искрено да благодаря на техниците и на преводачите за това, че предлагаме езиков режим от 12 езика. Т.е. се опитваме се да направим всичко възможно, поне за днешното заседание. Сега преминавам към трета точка от е, дневния ред. Е, одобрение на протоколите от заседанията на 2 септември, 7 септември, 12 октомври и от 26 до 27 октомври. Ако няма възражения по тези протоколи, не виждам знака за вдигната ръка, което означава, че протоколите са одобрени с което преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Актуално състояние на текущите тристранни преговори по ОСП, както по стратегическите планове, хоризонталния регламент и общата организация на, на пазара, както знаете, скъпи колеги че се предоставя информация относно хода на преговорите тук в нашата комисия. На 10 ноември се състоя така наречения супер триалог, т.е. започна, това беше началото на тристранните преговори с съвета и с комисията по всички тези теми. Днес се състоя втората тристранна среща за стратегическите планове. Вече по-отделно се разглеждат тези теми. Както казах, темата днес беше е, регламента с стратегическите планове. А сега предлагам а, а да не губим повече време и аз да ви предоставя думата, т.е. да предоставя думата на тримата докладчици. А, всеки от вас разполага а, с 3 минути време. Петър Ар има думата за стратегическите планове 3 минути. Здравейте! Добър ден на всички колеги! Как да обобщя най-точно първата на среща? Първо, разбира се, обсъдихме а, начините на работа, графика също така а, и блоковете, теми, които ще а, бъдат обсъждани. Аз лично съм много доволен за това, че и, и вице, а, е, заместник-председателя Тимерманс а, лично присъстваше, т.е. той а, лично се ангажира има с Европейската а, съскотопанска политика, което е комплимент за нас. Като цяло мога да кажа, че атмосферата е, е, е по-добра, отколкото очаквах. Скоростта на работа е малко по-забавена и мудна тъй като темите са сложни. Започнахме с условията, с съответните критерии, които, по които се измерва успеваемостта на политиката. Дискусията беше доста оживена, но малко се бавим. По това трябва да се работи. Разбира се, на техническо ниво продължаваме работата. Има доста неща, които трябва да се случват на техническо ниво, като не трябва да се забравят също така и политическите аспекти, които също трябва да бъдат обсъждани. Като цяло, оставам с впечатлението, че комисията е по-скоро се приближава до нашата позиция, отколкото съвета. Така че и по това ни предстои работа. Но като цяло атмосферата е добра, по-бързо трябва да поработим. Като цяло мисля, че така окоръжително са първите резултати. След два часа обсъждания, разбира се, обсъдихме така важния въпрос, непроизводствени средства и характеристики. И мисля, че това е тема, която явно е на сърцето на нашия заместник-председател, така че ще видим какви ще е, бъдат тези характеристики. До тук обсъждаме въпроса за взаимоотношението между площи, които са обработваеми, съотношението на тези, които не са обработваеми към момента. Различията са големи между държавите членки. Продължаваме, разбира се, работата, но мисля, че всички, които участваха, напуснаха тази първа среща, преговори, така с до, доста окоръжени и се надявам да продължи в същия дух. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, Петър Яр. Първо искахме да чуем малко повече информация за супер тристанната среща на 10 ноември, но ти така общи нещата, както среща на 10 ноември, така и от днес. Има още два регламента, които, по които още не е имало а, а, срещи. Сега Олрике Мюлер има думата. Благодаря ви. Да, ние представихме на 10 ноември позицията на парламента и сега вече започват техническите срещи между институциите. Днес беше първата. Екипите се срещат и обсъдиха организационните въпроси. Разбрахме се да не обсъждаме по-отделно всеки член, а да ги обсъждаме на пакети и вече сме изготвили списък с тези група разпоредби, които са 8. Първо става въпрос за управлението, след това в следващата група са финансовите споразумения, на следващото място е, е, е новия модел на изпълнение, на следващата тема това са контролните системи, проверките, санкциите, след това прозрачност и одити кризисен резерв или селскостопански резерв, както се нарича и съответно условие и последна група разпоредби други. Договорихме се, когато започнем с първата тема, именно управлението, постепенно, постъпателно да обсъждаме коя ще е следващата група разпоредби, тема, която ще обсъждаме. Така че всеки път ще, ще предвидим кои ще бъдат след, каква ще бъде поредността. А, така, какво се включва в пакета управление? Големите въпроси, разбира се, тук с разплащателните агенции, координиращите агенции, компетентните органи, органите за сертификация – техните правомощия, задачи, както и правомощия и задачи на комисията. Идеята беше да създадем една ясна структура, за да дефинираме много по-добре задачите на тези организации. Като цяло не са големи различията между трите институции или по-специално към съвета. Въпреки това съвета посочи някои проблеми, що се отнася до допълнителните задачи към тези институции или структури. И парламента, разбира се, призовава, както обичайно, към повече делегирани актове вместо актове за изпълнение. Разбира се, това не съответства съвсем на позицията на съвета, но се надявам, когато започнат техническите срещи, да можем да обсъдим тези конкретни въпроси. Ние се, ние се надявам съвместно с докладчиците в Сянка да постигнем сериозен напредък и разбира се, се надявам да си сътрудничам добре и с съвета на 4 и 2, и 2 декември ще започне първата техническа тристранна среща и преди това, разбира се, ние ще се срещаме и работим допълнително. Председателят, благодаря на Олрике Мюлер. Ерик Андрио има думата, който отговаря за ООП, общия обща организация на пазара. Ерик Андрио, имате 3 минути на разположение. Monsieur Andrieux, est-ce que vous pourriez retirer le câble du casque et le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 Продължаваме въпреки това. По супер тристранната среща няма какво много да, да кажа, тъй като всяка от институциите е, представи е, своята позиция. Всички са така доста ангажирани. Сега, що се отнася до е, ООП, ние се договорихме до, по програмата и ние предложихме да обсъждаме пет е, основни теми. Съвета предложи три такива теми. Сега ще се договорим с докладчиците в Сянка. Нямаме е, много дати е, в графика. На 2 декември ще бъде първата тристранна среща. Вече проведохме техническо заседание в рамките на парламента. Едно, привидено е също така е една среща между институционна, както и една среща на техничес, за техническите въпроси и също така и още една среща, която да подготви срещата официалната на 2 декември. Струва ми се, че от страна на съвета така имаме по- повече близост, отколкото с, с комисията, така че там има по-големи очакваме, но със сигурност на следващото междуинституционна среща ще разгледаме, разбира се, конкретните въпроси за, за организацията на пазара. Се надяваме бързо да постигнем напредък и тези, които работят по темата за ООП, наистина апелирам да се свържат с а, своите колеги в, а, в съвета, за да обединим усилия а, и а, да подсилим нашата позиция. Искам да кажа, че много съм впечатлен от професионалната работа на германското председателство. Искам да им да благодаря най-официално и се надявам, че е, на 2 декември ще, е, ще започне истинската работа по е, обсъжданията за ООП. Благодаря ви. Председателят благодаря на Ерик Андрио. Докладчиците в Сянка участваха на днешната тристранна среща за стратегическите планове. Те имат също възможност сега да се изкажат. Чухме Петър е, Яр, но ще му дам е, думата на края на тази дискусия. Мария Нойхел има сега думата за две минути. Mr. Yap, please press the speak button. Bei mir ist das jetzt schwierig, weil ich. Nein, äh, alles gut, Peter. Ja, wir wollten jetzt nicht dich. Председателят, е, желаем да се свършим с Мария Нойхел, а не с Петър Яр. Мария, нямаме връзка с нея. Преминаваме към следващия докладчик в сянка Мартин Лавечек или Шереми Дисел, който не знам кой е присъствал днес на срещата. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. And... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на Петър Яр за това, че много добре обобщи резултатите от първите първата среща преговори. Аз много се радвам, че успяхме да обединим отделните разпоредби в групи, в отделни блокове. И мисля, че това ще ускори и улесни нашата работа преди няколко седмици а, имахме много силно гласуване за нашата позиция а, и постигнахме баланс в нашата институция, което е много важен елемент, който трябва да продължим да запазим. Както знаем всички ние, нашата позиция може да бъде или много силна, или много крехка. Ние си даваме ясно сметка, че трябва именно да запазим баланса, доколкото това е възможно. Имам предвид нашата позиция на парламента. Запознати сме с позицията на комисията по важни елементи, като зелената архитектура, както и по други теми. Съвета също има по-специална позиция и ще се нуждаем наистина да се доближим до тях, специално за нашата група. И се надявам да запазим а, така добри връзки по хоризонталния а, регламент, защото има, разбира се, пресечни точки между стратегическите планове и хоризонталния регламент. Искам да окоръжа всички участващи да бъдат коражли и да запазят волята за работа. Вместо да използваме медиите, е по-хубаво да се, се захванем за работа и да работим по отделните групи въпроси и да запазим баланса не само в началото, а по време на цялостния процес на преговорите противен случай няма да, получим, е, да постигнем никакво споразумение. Благодаря ви. Председателят. Благодаря ви. Колегата Любретон има думата за две минути. Monsieur Le Breton, est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton Speak, s'il vous plaît Okay, dann äh, versuchen wir es vielleicht später. Ja, Нямаме връзка с господин Kollege Колегата hat има Wort für zwei Minuten. Колега Хойслинг е нищ verbunden. Нямаме връзка с колегата Хойслинг. Колегата Гусен има думата. Dank u wel, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на, за всички усилия на Петър Яр. Той много добре обобщи а, резултатите и а, така доста енергия включи в самото начало, така че началото беше добро. Надявам се максимално бързо да приключат преговорите, за да имаме максимална яснота за нашите земеделски стопани. Мисля, че нашата позиция, нашия документ е доста а, добра основа за бъдещата работа. Не мога да разбера именно с оглед на това, защо в медиите е, комисария Тимерманс е, така се изказва доста скептично и е, внася объркване. Комисията всъщност е тази организацията, органа, който, която трябва да изпълни всъщност това, което е, е, се договорим. И в позицията си ние ясно отбелязваме, че не желаем да се доставя да се предоставя допълнително възможност за решение по-отделно във всяка една държава членка за основните премии. Това е нашата позиция и бихме желали да я прокараме, да държим на нея. Естествено, че е, трябва да се предвиждат е, специфични е, мерки, да се предостави такава възможност, но именно за целта имаме екоправилото, така нареченото екоправило, което предоставя възможност за съответното реагиране във всяка една държава членка. За нас е много важно сега да доближим позициите относно основната субсидия. Началото на преговорите започна добре и с нетърпение очаквам следващите три страни срещи и се надявам да запазим доброто сътрудничество, за да постигнем наистина добри резултати. Благодаря ви, колегата Фланеган има две минути. Yeah. Здравейте. Благодаря много Добре е да започнем с тристранните срещи. Трябва да кажа, че в момента срещаме някои трудности по организацията и по-специално начина по който са организирани срещите в много кратък срок. След това се отменят в последния момент, както и се организират в последния момент по искане на малцинство. Дори днес, след триалога, трябваше да имаме стане докладчиците в сянка, трябваше да седнем и да обсъдим какво се е случило на заседанието. И това бе отменено също в последния момент. Да, понякога се налага такова нещо, но много често се случва и не се спазва графика. Може ли някой да ми отговори тъй като беше ни казано, че на на докладците в Сянка, ако стигнем до съгласие, ще се излезе с съобщение на края на всеки триалог, така че да няма пълна тишина по време на мандатите, които примерно са до март или до когато и да са, и няма просто да обясняваме какво ще се случи на всяко заседание. Това е заседание, което е отворено а, за обществеността. Не, че имам проблем с това, но мисля, че се постигна съгласие това да не го правим. А ето виждам, сега това правим. За да се вярва в процеса, този процес трябва да бъде следван, да не става всичко адхок и нещата да се разместват постоянно. Мнозинството, разбира се, управлява всичко, но трябва да се вземе предвид и какво мисли мълцинството. И накрая, може ли Реню да обяснят как идеите им за екосхемите ще работят с условията? Защото, за съжаление, не беше много ясно, не беше ясно на комисията. И ако искаме да стигнем до там, където ще стигнем, трябва да се поработи. Може ли някой да ни го обясни? Ако другите дуби го разбират, се надявам те да ми го обяснят надявам се, а, да стане ясно. И ние не знам как да преговаряме. Ähm, Благодаря на колегата Фланеган. Сега ще ви отговори и предполагам, че и колегата Петър Яр също ще ви отговори. Ние се договорихме по средата на тристранните срещи да се направи една почивка, една пауза, в която да се срещат докладчиците и докладчиците в сянка под формата на онлайн среща по WebEx. Днес се е, е, организира първата такава среща. Разбира се, технически трябва да се подобрят още провеждането на тези срещи, но това бяхме договорили среща на докладчиците в сянка след триалозите не е договорена, а просто да се подава информация към комисията, както това го правим в момента. Виждам, че Ани Шрайер и Пирик са поискали думата. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik благодаря, господин председателю, че ми давате думата. Трябва да кажа, че съм напълно съгласна с казаното от Верхайсен, що се отнася до реакциите тук в моята страна за Тимерманс и казаното от него. В Нидерландия всъщност извършваме работа на местно ниво, на регионално ниво, в същата сфера и от години продължаваме да повтаряме, че е важна земеделската политика, но трябва да се вземе предвид и многообразието, както и климатичните изменения. Това трябва да бъде една от правилните посоки на работа при нас. Обаче, като че ли тези елементи не получава цялото необходимо внимание. Е, високо уважавам господин Тимерманс, но не бива да забравяме контекста, биоразнообразието, целите за климатичните изменения. Не може да разочароваме земеделските стопани, защото работим за тяхното бъдеще и тази позиция трябва да е ясно изразена. В Нидерландия посланието е ясно. Трябва да се спазват нашите позиции, да се придържаме към тях и да не се стига до други мерки. Сега, що се отнася до казаното от господин Яр и другите координатори, добре, да, напълно съм съгласна. Но според мен трябва да продължим в тази посока, защото според мен можем да работим по-добре. Ähm, Благодаря ви, колегата Клара Агилера. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с докладчика. Накратко исках да кажа, че ние имаме мандат като Европейски парламент – за да работим по регламента. И трябва да работим, да си изпълни мандата, като се има предвид, че очевидно тече диалог, дебат. Нека не губим своята ориентация. Трябва да кажа, че аз намирам някои елементи в съобщението на комисията доста тревожни. Трябва да има институционално уважение. За това ще насърча нашите докладчици. Нека се зачете мандата, който е даден на парламента, за да стигнем до успешен край. Благодаря. Ähm, Вие сега имаме връзка с колегата Хаузлинг. Имате думата, Мартин. Ja, sorry, ich hatte äh, Verbindungsprobleme. Извинявайте, имах проблеми с връзката. Сега, принципно по тристранните срещи и специално след първите две е, такива, мога да кажа следното. Виждаме, че е, комисията каза пред медиите, че трябва да се променят нещата, пък всъщност на тристранните срещи трябва много ясно комисията да посочи какво според нея трябва да се промени. Нашият мандат относно стратегическите планове не е достатъчен, според мен. Това, което видяхме вчера, че позицията на, на съвета е доста неприемлива. Той много се отдалечава от това, което ние предлагаме за стратегическите планове. И това е ситуацията, която аз виждам. Важното в случая е ние да запазим и да защитаваме всячески нашия мандат. Особено въпросите за околната среда – да ги защитаваме с ногти и зъби. И комисията, ако желая в крайна сметка да направи някакви изменения, то нека да го направи, да изготви предложения. Но не може така пред медиите да, да, се, да се говори и, и да се критикува това, което вече е, сме го решили и договорили. Не можем да продължим в този дух на работа. и по време на преговорите трябва да поставим този въпрос за, за критиката му. Това дори да излиза извън нашия мандат. Така че, скъпи колеги, мисля, че трябва да направим много повече за климата, за околната среда и да се опитаме да а, а, обединим всички останали. Председателят, благодаря ви. Виждам, че колегата Фланеган иска още веднъж думата. Съвсем кратко, ако обичате. Благодаря, че ми давате пак думата. По отношение на вашия отговор за дебрифинга на заседание на докладците в Сянка. Получихме покана на такова на заседание за стратегическия план след триалога. Получихме имейл утре сутрин, това е тази сутрин. Моля, имайте предвид, че ще има такъв дебрифинг веднага след триалога. Може би не сме стигнали съгласие. Добре. Но ако не сме постигнали съгласие, защо получаваме такива имейли, защо се организират? Може ли да стане ясно какво трябва да се случи? И накрая, може ли да се каже какво имаме какво може да оповестяваме след тези среща. Защото не може един политик да отиде, отива при медиите да разказва, а на другите да се казва не може да го правите или ще има проблеми. Er. Да, благодаря ви. Колегата Хауслинг е нашия експерт. И Петър, ако може, нали, съвсем накратко да обясните ситуацията. Is Peter Jahr connected? Yeah. Yeah, Yeah, but... Имаме връзка с Петър Яр, да. Първо, по начина на работа. Моля да ме извините, Люк. Учим се всички с тези нови условия на, на работа, така че Люк ще почерпя едно кафе по-накъсно. Така, бях, да, бяхме решили а, да направим а, среща с докладчите в Сянка и в един момент всички бяха изчезнали и бяхме решили да го направим а, в а, друга, друга дата и, и час, обаче не, явно не са получили всички информацията. Люк, съжалявам, ако ти си бил един от тези, който не е получил информацията, надявам се следващия път да се оговорим по-добре. А, между прочим, в а, Австрия медиите нищо не писаха. А, сега по много от въпросите ние отхвърлихме предложенията на съвета и на, на, на комисията, по други не, разбира се. Това са преговори. И към момента аз предлагам пред медиите нищо да не говорим. Това предлагам към момента. Сега, що се отнася до поведението на комисията и заместник-председателя и така нататък, аз все пак ви казах, че той присъства днес физически на, на нашата среща, което все пак е много положителен факт. А, ние обменихме, между впрочем, и а, писмена комуникация а, с него. Ако съм така предпазливо бих дал оценка, той беше така доста симпатичен и любезен. Надявам се, че той сам трябва да разбере, че с подобни изказвания пред медиите на никого не помага и не, и не служи. И други колеги се а, оплакаха. Ние всички разполагаме с мандат. И комисията е всъщност, нейната роля е именно да балансира малко или много. да не забравяме също така и графика. Така получихме и основната субсидия. Основната субсидия комисията като цяло е съгласна. Сега съвета не падна от стола, обаче може по някакъв начин да е, приеме позицията. Именно става въпрос за такива важни въпроси, като намаляване на бюрокрацията, на помащината и, и по-голяма ефективност и така нататък. Двойни, е, за да не се стига до двойни проверки и прочее. Първоначално комисията каза как, какво е това. И аз щях да кажа, ами, просто прочетете ни текста, не сме го и и си смукали от пръстите, нали? Но както често казвам, мисля, че хумусът за компромис е на лице. Това означава а, за отношение на контролите, на проверките, на, на, на определенията. А, разбира се, остават детайли, по които, детайли, по които трябва да намерим а, компромис, разбира се следващата седмица спокойно ще е, се срещнем е, докладчиците в Сянка. Люк, наистина съжалявам, просто технически е бил този проблем. Благодаря. Е, благодаря ви. Сега колегата Хойслинг има думата, тъй като го споменах. Да, благодаря, господин председател. Това е справедливо разделение на задачите. Аз участвах в първата тристранна среща и това, разбира се, не беше някаква такава дълбока, задълбочена тристранна среща и за това аз не съм толкова критично настроена на изказването на а, заместник а, комисаря пред а, медиите. А, мисля, че през април едва тогава трябва да а, уведомим обществеността а, за нашите резултати сега. Няма да си залепя аз а, а, да си сложа прозина на устата и да кажа нищо няма да ви кажем какво правим. А какво прави комисията, разбира се, нали, това са това е тяхна, тяхна политика. А, това, което аз предложих е да излизаме с общо становище след приключването на тръстанните срещи. Тоест, а, именно трите институции да се договорим до едно общо комюнике за предпресата. И и разбира се, помежду си ние трябва да, да договорим това, да го включим в, в самите преговори, нали, каква е позицията на трите институции. Председателят, из... да, благодаря ви. Извинете, колеги, нямаме вече много време, трябва да приключим а, а, този дебат. Сега, разбира се, има разлика дали е приключил тристанната среща или се пускат някакви твит съобщения по време на самата среща. Така, сега преминаваме към а, пета точка. Актуално състояние по, на текущите тристранни преговори за единия пазар, целият пакет за единия пазар. Имаме споделени правомощия за хранителната верига на Сменина Шмидбауър е докладчицата. Имате думата 3 минути. Благодаря ви, господин председател. Надявам се, че ме чувате добре. Скъпи колеги, Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за чудесната подкрепа. Сега, по същество. На 28 октомври се състоя третата тристранна среща по предложението за регламент за създаване на програми за пазар и конкурентност на предприемачите, включая и МСП, както и европейски статистики. Преговорите за съжаление, бяха прекратени временно заради неяснотата на позицията на, на, на съвета. Едва през е, юли месец започнаха техническите разговори и слава Богу, сега започнаха и преговорите на политическо ниво. Все още има доста нерешени въпроси, като например разпределянето на средствата, както и делегираните актове и актовете за изпълнение, както и други по-конкретни въпроси. Те ще се разглеждат също така и в други а, комисии. Що се отнася до темите, които са в нашите помощия, то ние успяхме да изготвим а, компромисен текст относно специфичните селскостопански цели в рамките на програмата. А, това са спешните мерки при тежки кризисни ситуации, както и непредвидени събития които имат отражение също така и върху фитосанитарните въпроси. Това са важни за нас теми, както и програмата за колебливите цени на хранителните продукти. Това са важните за нас теми. И съответно включихме и точките от преамбюла. Парламента предложи два показателя, които да бъдат включени в приложението – както и в приложението да има ясен списък с мерките за подобряване. Още два въпроса са нерешени. Първо въпрос за съфинансирането. Съвета държи на минимално съфинансиране като бъдат съпътствани с актове за изпълнение, като ние, разбира се, сме категорично против този подход, тъй като смятаме, че е, ставките за съфинансиране са важна част от е, цялостното законодателство и ако те трябва да бъдат променени, то би следвало това да се случи посредством акт, делегиран акт, за да може и парламента естествено да е, участва. Разбира се, съветът все още не показва готовност за компромис. Ние обаче държим на нашата позиция. Следващият нерешен въпрос, това е по искане на съвета финансирането на националните лаборатории за здравето на растенията и животните да се предвидят средства за тях. Ние смятаме, че това би натоварило целият бюджет ние подкрепяме, подкрепяме подхода за на, на, на парламента, именно да има допускане на такива мерки за финансиране, когато обаче те наистина допринасят за бюджета на Европейския съюз, които да бъдат специфични мерки и съответно да има достатъчно съфинансиране. В съвета Както казах, ние е, проявяваме е, така е, отвореност към тяхната позиция. Все още няма никаква реакция от страна на съвета и се надявам, че на техническо ниво преговорите да дадат някакъв резултат на тези посочени проблеми или нерешени въпроси, или поне да потърсим някакво решение най-вероятно следващата среща ще бъде на 25 ноември. Председателят. Благодаря на нашата докладчица по ООП Симоне Шмидбауър. Ако няма изказвания и въпроси от страна на колегите по тази точка, можем да приключим тази точка от дневния ред, пета и да преминем към следващата точка. Шеста е актуално състояние на текущите тристранни преговори на програмата за селските райони, следващото поколение. Разбира се, програм, инструмента за възстановяване. Поло Де Кастро, нашия докладчик. Имате думата за 3 минути. Благодаря, председателю. Мисля, че наистина трябва да благодарим на целия преговорен екип, на всички наши докладчици в Сянка, защото вече два трилога успяхме да постигнем съгласие с съвета и с Европейската комисия. Инструментът за развитие на селското район и следващо поколение ЕС е един опит за развитие, държавите членки, предприятията да направят голяма стъпка напред. Става дума за 8 милиарда, милиарда и 700 милиона евро ние ги получихме, като искахме 2021 година те да са налични. И по-специално те ще бъдат разделени 2,4 за 2021 и 5 милиарда и 6 за 2021, 22 е, година, извинете. 2021 година, ако си спомняте, има една част от ресурсите, които са предвидени от Комисията за развитие на селските райони, които са още 2 милиарда и половина. Така че имаме един пакет от около 10 милиарда, който е разделен между 2021 и 2022 година. А какъв беше големия положителен резултат според мен, който парламента успя да постигне тези два трилога с това споразумение? На първо място резултатът е, че спечелихме гласуването, при което 36% от разходите трябва да отидат в подкрепа на действия за околната среда и климата. Тези средства точно в тази посока за екологичен преход ще отидат и разбира се не бива да се забравя а, големия пакет ресурси за инвестициите, а, в а, които ще отидат 55%. 1%, който ясно показва, че това са ресурси, за да се решат проблеми с пандемията, с въздействието върху пазара, да с тях се дават ласък на инвестициите, които, разбира се, трябва да бъдат устойчиви, т.е. да има по-голяма и ефективност и ефикасност – за техническите средства, инвестиции в средства в посока на цифровизацията, на прецизното замеделие и малките предприятия, както и младите замеделци. И тук новото, което ние въвеждаме е, че има повече помощи за младите от първото им започване на работа на 100 000 евро, от 70 на 100 000 евро. Тоест обръщаме внимание на младите и на малките предприятия и кооперациите. Това е важно, защото и в този случай вдигнахме процентите от 40 на 65. И така ще е част от регламента, преходния регламент, който ще гласуваме през декември. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички колеги. Äh, и аз ви благодаря, господин Декастро. И браво! Мога да кажа само за това, че работихте така бързо и позицията на парламента е така ясна. И нашата позиция е прокарана в много сфери. Сега искам да дам на докладчици, които искат да вземат думата, госпожа Сандер от името на НП. Благодаря председателю, благодаря на всички. Мисля, че споразумението, което постигнахме, върви в правилната посока. Откакто започнахме да работим, то е изключително важно за бъдещето на сектора и на селските райони в Европа след пандемията от COVID. Искам да благодаря на господин Линц, както и на координаторите за това, че не оставиха това досие като някакъв технически елемент, като част от прехода. Не, ние тук имаме над 8 милиарда евро, голяма сума, за лидерството на Пауло Де Кастро. Искам да му благодаря той е мой колега, докладчик в Сянка и благодарение на отличното сътрудничество, което имахме и с германското председателство, успяхме да постигнем такива възможности до 2021-2022 година, големи средства, които са доста повече от първоначалното предложение на комисията. Също така постигнахме, и това беше една от нашите цели, по-голямата част от средствата да са насочени към инвестиции в устойчивото развитие и цифровото развитие в земеделието, в селските райони, но и за младите хора и създаването на такива предприятия. Също така съвета и комисията трябва да бъдат убедени, че е необходимо да се да рестартира този сектор – трябва да се насърчат инвестициите и младите хора. Трябва в този план да се обърне особено внимание на младите хора, като те имат нужда от инвестиции. От 35 на близо 65% се повишават средствата за младите земеделци от 30-40 на 100 хиляди се покачва тази сума. Много благодаря на екипа, който работи в тази посока. Благодаря ви. Благодаря на Ан Сандер. Сега Мартин Лавачек за Реню. Благодаря, председателю. Много благодаря на Пол Кастро като докладчик, както и на всички колеги за това начинание. Наистина заслужавате поздравления. Наистина успяхме да работим много добре и с комисията, и с съвета. Това беше съвсем своевременно и ни даде възможност а, това да бъде по посока диалога и преходния регламент, така че нашите фермери да имат яснота и предвидимост на правната рамка от януари до година. И това е основната ни цел. По съдържанието, мисля, че имаме елементи на щастие, но и елементи на тревога тук. Смятам, че е много добре, че успяхме да увеличим ударението върху инвестициите. Това са средстви за възобновяване, за възстановяване от економическата ситуация, много добре инвестирани средства ще бъдат, надявам се, за да могат да се мултиплицират в економиката. Още нещо важно за Реню. Важно е да има по-високи амбиции в климатичната сфера. За съжаление, в някои сфери няма достатъчно упростяване, има административна тежест. Забелязахме, че Европейската комисия е добавила към това споразумение една декларация, свързана с LFA. И мисля, че тук трябва много да внимаваме каква е позицията на парламента. Мисля, че парламента е напълно против LFA, докато съвета е за. И мисля, че се намираме в много добра позиция, някъде по средата. Това е свързано и с преговорите по бъдещата ЕП. ЛФА и всъщност са районите в по-неблагоприятно положение. Модела Climate, който наричам Climate Tracking, трябва да работи по-модерно. Ние искаме да се разрешат проблемите през следващите а, години. Трябва да има ясна, яснота как да се измерва климатичният трекинг, а не само от тази за другата година да мислим. колегата Лици за идентичност и демокрация. Добър ден, господин председателю. Добър ден на всички. Благодаря на господин Декастро, благодаря и на всички негови служители за извършената работа, за това, че този важен пакет за земеделието може да приключи. Пандемията сложи на колене много предприятия и най-вече малките и средни предприятия в сектора, които загубиха части дори от пазара. Инструмента за възстановяване е един инструмент за меделците, които имат нужда от помощ незабавно и то още от януари 2021 година. Нашата група искаше средствата да бъдат направени така, че повечето средства да са 22 година, не 21. Така ще се компенсират загубите. 55% отиват за социалното и економическо развитие на селските райони посредством стимули в кратките вериги и местните пазари. Също така сме за това, че 8% отиват от за националните държави, които да решат какви мерки да предпочитат, в зависимост от вътрешните потребности. Освен това, нашата група е за това да бъдат подкрепени младите земеделци, които сега са се отдали на такъв важен момент. Въпреки, че по същия мотив също обаче не сме доволни от тези 37% за подкрепа на екологични мерки. Прекалено висок е този размер за нас. Нашите фермери бяха изправени пред много трудности и нямат нужда от допълнителни такива високи проценти. Говоря конкретно за италянските фермери, които бяха, постигнаха много от целите вече. Благодаря все пак за свършената работа. Благодаря ви. Ähm, благодаря ви. Колегата Ропе има думата, Ропе има думата от зелените. Благодаря ви много. Добър ден на всички. Бих искал да благодаря на господин Павло де Кастро за ефикасното водене на преговорите трябва да кажа, че се стигна до много добри резултати, независимо от факта, че съветът се опита да въведе някои други, така да, да, да наложи някои други решения. Мога само да изразя своето съжаление, че те действат така и че не се подкрепят средствата Резултатът е 8 милиарда и половина или ако говорим в абсолютни стойности, това ще бъдат 10 милиарда. Недостигът е голям. Няма достатъчно средства, които да стигнат до малките селски райони или неблагоприятно разположените райони, те няма да усетят този ефект като че ли. Също така ще има хора от бедни страни, които ще се местят в по-богати и ще берат краставици, домати и така нататък в по-богатите страни. Но съм удовлетворен, че успяхме да направим така, че да има финансиране за малките фермери, за младите фермери и днес хората нямат достатъчно приходи и това ще бъде важно за тях. И много се радвам, че техническата помощ ще се покачи от 4 на 5% и това е много важно, тъй като не е лесно да се обвързват свободните пари, когато бюджета бъде одобрен. Мисля, че решенията ще ни помогнат да се създаде по-добра ситуация, макар че някои стратегии са неясни. Благодаря ви. Думата има колегата Ройсен от ЕКАРЕ. Dank u wel, voorzitter. En ook eh, heel veel dank aan eh, de rapporteur, eh, collega De Castro, voor. Благодаря на колегата Де Кастро Той води тези преговори много добре. Благодаря за отличното сътрудничество. Мисля, че ние би трябвало да стигнем за кратко време до отличен резултат. 8 милиарда допълнително, които се предоставят за 2021 година. Виждаме, че ние ще излезем по-силни от кризата и имаме нужда от това, защото има множество предизвикателства. Трябва да се възстановим економически, трябва секторът да има по-голяма устойчивост. Освен това, аз се радвам, че нашето предложение за младите фермери беше прието и подкрепата е увеличена по втория стълб. Това е много важно. Ние трябва наистина да подкрепяме младите селски стопани. Освен това, е много важно при инвестициите да имаме тези 75%, за да продължи инвестирането. Като цяло, мисля, че имаме отличен пакет и той ще помогне наистина на селските стопани. Още веднъж благодаря за отличното сътрудничество. Благодаря и на докладчика. Много ви благодаря. Нека да чуем Елзи Катаен, тъй като тя отговаря за хоризонталния регламент. Имате думата. Първо, искам да благодаря на господин Декастро и неговия преговорен екип. Благодаря на комисията, на, Герган, на германското председателство за добрата работа. Тези фондове трябва да се предоставят колкото се може по-бързо с оглед на COVID-19. Като докладчик по преходния регламент мога да кажа, че съм доволна от резултата. На 27 ноември е последния кръг този пакет отговаря на предварителното споразумение, постигнато на триалога през месец юни. Благодаря. Благодаря на Елзи Катайнен. Сега искам да се обърна към Пауло де Кастро. Желаете ли да направите обобщение на чутото до тук? Грация, президенте, но соло пер... Да, само за една-две думи. Още веднъж искам да благодаря на всички. Благодаря за коментарите, които бяха направени. Много добре работихме екипно. И искам да благодаря конкретно на директора в комисията, както и на председателството с ръководителя на специалната комисия, господин Бауер, за отличното сътрудничество. Господин председател, ето единодушие във всички групи по тази тема. Много се гордея с това и се надявам да направим ясни пътки на, стъпки напред, напред, включително и по ОСП. Благодаря на всички. Успех! Председателят, много ви благодаря. С това изчерпваме точка 6 от дневния ред и преминаваме към следващата седма точка. Това е основната ни тема на днешното заседание. Представене от Европейската комисия на оценката на мерките по линия на ОСП, приложими за винарския сектор. Няма повече да говоря. Аз непосредствено ще дам думата на комисията госпожа Елен и господин Онофрен. Вие разполагате е, заедно с 15 минути. Просто може да се разберете кой от двама ви ще започва и как ще разпределите тези 15 минути помежду си. Имате думата. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Съжаляваме много е лош звукът on the subject and pass the floor immediately afterwards to my colleague Sophia Len to give you the details on the event. Давам думата на колегата София. След малко, но първо ще кажа, че като цяло можем да кажем, че винопроизводството бележи успехи. Има все по-високо качество и специфична структурна подкрепа. Винопроизводителният сектор, освен това, е конкурентоспособен вътрешно и външно. процента от вината в Европейския съюз имат етикет за качество – Освен това, имаме и растеж на европейския износ. Комисията е, разбира, че сега в условията на пандемия конкурентоспособността на винопроизводителите е засегната. Затова комисията реагира бързо и решително много е важно да се справим с краткосрочните последици. Дългосрочно ние се стремим към устойчивост. Важно е да се откликне и на тревогите на гражданите за околната среда. Това са водещите принципи, които определят и работата на комисията както и пакета за винопроизводство от 2018 година. Проучването, което представяме днес, е, в голямата си част е от 2018 година и следва предложенията на комисията. Разглежда се системата за подкрепа, която се е прилагала през последните 10 години. Проучването напълно подкрепя предложенията на Комисията за реформа на винопроизводителния сектор. Сегашната система на лицензии за засаждане е твърде негъвкава. Освен това, политиката за хибридите се отразява зле на околната среда националните програми не отразяват достатъчно екологичните проблеми. Дефинициите са твърде стрикни, те не отразяват новите начини на консумация, особено вината с нулево съдържание на алкохол. Сега знаем, че се водим и от приоритетите на комисията фон дер Лайен и политиката от фермата до трапезата. И фрау Елен, пите. Ви благодаря, господин Офоре. Госпожа Елен има думата сега. Good uh, afternoon, everybody. Добър ден на всички. Казвам се София Лен завеждам отдела по наблюдение и много се радвам, че мога да представя резултата от оценката на мерките, които предприехме. Принципно тази оценка разглеждаше националните програми за подкрепа, както и схемите за позволяване на засаждане на лози, правилата за етикетиране – както и нормите за ЗНП и ЗГО. Беше необходимо да се водим от основната цел, а именно доколко пригодни за пазара са продуктите на винопроизводството. Жуао спомена някои цифри, които показват колко е важен този отрасъл. Има 2,5 милиона винопроизводители в Европа. Ние произвеждаме 60% от световния обем, 67% от световната търговия и световния стокообмен. Като цяло ние си запазихме конкурентно способната позиция в света. Има национални програми, ние ги разгледахме за периода 2014 до 2018 година. Е, те възлизат на 5507 милиона евро. 50% от бюджета на практика се заделя за преструктуриране и реформа 7% за дестилация. Сега това е дестилация на съпътстващи продукти. На тази диаграма може да, виждате, може да видите мерките в различните държави членки. Има някои държави, които са използвали почти целия бюджет за преструктуриране и трансформиране на отрасъла, но като други са разпределили тези пари по различен начин. Нека разгледаме доходите на винопроизводителите. Като цяло те са високи – около 40% по-високи от доходите на останалите фермери в Европейския съюз. На графиката виждате и оранжевата линия, която показва годишния доход – Ясно е, че има увеличение. Това не е очудващо. При преструктурирането се покрива 10% от площа в Европейския съюз. Междувременно имаме механизация, ускоряване на промените в производителните системи. Ако се увеличава цената на хектар, това не е лоша новина, а по-скоро показва, че се произвежда вино с високо качество. Както казах, е, за нас е много важна конкурентоспособността. Виждаме, че от 2008 година насам консумацията на вино в Европейския съюз намалява. Следователно, ние се ориентираме повече към страните извън Европейския съюз. В това отношение продукцията на Европейския съюз остава сравнително стабилна. Имаме потенциал в търговията, в износа, където увеличението е 6% годишно. Като цяло дяла на Европейския съюз в световната търговия остава стабилен. Е, колегата спомена ЗНП и ЗГУ. Много е важно да се има предвид, че те са важни. Същевременно 70% от продаваните онлайн европейски вина са с ЗНП или ЗГУ. Има все по-голямо търсене на вината розе, тип шампанско, изкрящите вина и ние променяме и някои от производствените капацитети с оглед на това. На този слайд се разглежда приспособяването към търсенето на пазара – Е, виждате, че консуматорите харесват много вината с НП и ЗГО, но също така харесват и сортовите вина, например Шардоне. в по-нататъчната част на схемата виждаме и вина с различен екологичен етикет. Също така са споменати и вината без НП и ЗГУ. Доколко политиките са последователни и доколко отговарят на европейските екологични цели – можем да кажем, че някои от мерките наистина са довели до намаляване на употребата на пестициди, дори и да не са били изрично екологично насочени. По отношение на общественото здраве също не намерихме някакъв конфликт на политиките. При направената оценка беше установено, че производителите не са тези, които могат да проведат най-добрите кампании по обществено осведомяване. Като цяло мерките, които се предлагат, отговарят на нуждите на отрасъла и освен това предлагат набор от инструменти. Застраховането се приема като важно – що се отнася до риска, но не се използват е, взаимоспомагателните фондове. Виждаме, че що се отнася до относителния пазарен баланс, е, зелената реколта се прилага само в ограничен вариант, тъй като това е нещо доста сложно, тъй наречения green harvesting – Що се отнася до новата дестилация на вторичните продукти, това се оказва един стимул за производителите да изберат процеса, който е най-екологичен. Има и някои нужди, на които все още не е отговорено. По-малките производители, екологичните вина – Що се отнася до добавената стойност на Европейския съюз, тези политики наистина допринасят за равни условия но също така беше подчертано, че при хибридите, които са забранени, няма добро приспособяване към новите практики кои са основните научени уроци. Според нас няма достатъчна обосновка на стратегическия избор на държавите членки. Няма и достатъчно наблюдение. Може да се направи и доста повече, що се отнася до екологичните цели и борбата с измененията на климата. Може да се подобри и пазарното адаптиране. Що се отнася до сортови вина, вина с по-низко алкохолно съдържание, има и възможност да се намали административния товар. Освен това, що се отнася до информацията за отговорна консумация на вино, може би тук а, има други политики, които могат да се използват по-добре за насърчение в някои държави членки. Освен това, вече има и нови нужди, като възможността да се използва бюджет за мерки, които са адхок. Okay. Много благодаря на госпожа Елен и на госпожин Онофре за представането на проучването. Сега първо ще изслушаме координаторите. Всеки разполага с две минути време за изказване. Започваме с господин Херберт Дорфман. Добър ден на всички! Рядко се случва в нашата комисия да ни бъде представен такъв положителен доклад и то от сектора вино, като наблюдаваме ситуацията, кризисната ситуация в, в момента и а, надяваме се всички, разбира се, че ситуацията във винения сектор също е, ще бъде временна. И като погледнем, разбира се, цялостната продуктова палета в селското стопанство виждаме, че е, виното заема доста е, сериозно е, място и Надявам се, че в сектора вино действително прилагаме европейска политика, която е подкрепена с национални програми и това е програма, която функционира много добре, именно с оглед на този принцип за субсидиарност и то с оглед на другите програми, които са така доста по друг начин функционират. И мисля, че основният въпрос за целия сектор на, на виното е информацията, която всички научихме през последните дни, а именно големият пазар на свободен търговска зона в, в Азия. Така че това е Разбира се, много голяма новина, специално за винопроизводителите. Предполагам, че Австралия, разбира се, първи ще се намесят. Така, сега имам въпрос към господин Онофрем. Смятате ли, че системата към хибридните сортове е наистина най-удачното решение? Не знам, може би това са технически въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, къде е именно потенциала за винолозарския сектор. И последен въпрос, ако погледнем доклада, мога да кажа, че някои колеги тук в парламента смятат, че не бива да се отпускат допълнителни средства за сектора вино, защото именно това произвеждат алкохолни напитки и така нататък. Аз не смятам, че може да гледаме само от тази гледна точка, защото този сектор има доста голяма заетост и се създават доста работни места. Пауло Де Кастро има думата за две минути. Grazie Presidente. Благодаря, господин председателю. На първо място трябва да кажа, че поздравявам Генерална дирекция Агри и двамата ни оратори. Мисля, че е отлично това проучване, което ясно показва, както припомняше Херберт, и случаите на успех на ОСП с съответните си разпоредби. В този случай обаче има проблем в тази сфера заради COVID. Както че високото качество, най-високото ниво на винарската продукция, като че ли страда най-вече, защото са затворени ресторанти, хотели, барове. И това е много сериозен проблем и мисля, че може да бъде интересно и ще ви задам и един въпрос. Един голям проект, който да се развие, да се развие този вид винарски туризъм, отворените изби, за да може потребителите да стигнат до там, и този тип търговия да помогне, за да, тъй като по другия канал Хорека нещата се разпадат. Следващия въпрос. Повече качество, повече инвестиции. Това е и пътя на успех на нашите производители, но всички от тях трябва да могат да правят своите програми, да имат контролирани емисии на продукти на пазара. Поради тази причина правим този омнибус, защото е необходимо и нашите консорциуми да се възползват, за да може да предлагат всичко на пазара. вече не се прави на всички нива, вече го направихме с предложението за виното, което гласувахме. Това е изключителен инструмент, който дава възможност да се регулира пазара. Благодаря. Благодаря ви. Колегата Лорике Мюллер има думата. Две минути. Благодаря за доклада. Той показа много добри резултати и а, ролята на европейския сектор на вино. Над 65% от винопроизводството се случва в Европа. Това са хиляди европейски а, стопанства, които наистина а, впечатляват с качествените продукти, които се изнасят по целия свят. И мога да кажа, че всъщност всеки лев е инвестиран правилно. Разбира се, че секторът е изправен пред някои предизвикателства, особено сега кризата с COVID-19. Секторът продължава да се развива. Сега наблюдаваме, разбира се, с оглед на тази криза, че се увеличава консумацията на, на, на алкохол. Но, разбира се, това не увеличава конкурентно способността на сектора. А, наблюдаваме сега и криза по време на коледа, имайки предвид ограниченията и така нататък, дали смята комисията да предвиди а, някакви а, помощни мерки и след като получи комисията временните делегирани правата за бреем делегирани актове, дали не би трябвало да се обсъдят такива мерки за временно подпомагане. Освен това, бъдещето развитие. Чухме колегата каза азиатската зона за свободна търговия, силната позиция на, на Австралия. Освен това имаме, ще имаме нова администрация в Штатите. хубаво наистина да се помисли за нови пазари и да подпомогнем нашите винопроизводители. За целта се нуждаем от много добри информационни кампании, информацията да бъде предоставена чрез местните организации, като разбира се навсякъде да се разпространява информация за намаляване на консумацията на, на, на алкохол в училищата навсякъде. Благодаря ви. Председателят, да, благодаря ви. Колегата Иван Давид от ИДЕ. Could you please press the button? Il settore del vino è uno dei fiori all'occhiello che ha. Този сектор се развива в цяла Европа. Отлично качество, известно по цял свят, отлично качество, заради които стоят генерации, поколения жертви. Заради това днес Европа, която изличаше огромни ам, ползи от тези жертви, трябва да даде незабавен и бърз отговор. Длъжни сме Длъжни сме да поддържаме живота на този сектор. Европейския съюз не може да стои и да гледа какво губим като експорт в този сектор. Само в Италия те губят над 7 милиарда евро. Необходимо е да се действа, защото в същата тази Италия се затвориха баровете и ресторантите, което намали в огромна степен потреблението на вино. Така че Европа трябва да действа бързо, като даде конкретни средства, незабавни средства. Доста се притеснявам и смятам за лудост това, което се случи миналата седмица в пленарната зала, когато политическа група поиска намаляване на ОСП в винарството. Мисля, че ОСП и европейските мерки трябва да получат повече средства и в винарството също, а не да се вземат пари от там вместо да се дадат икономически ресурси да се спасят предприятията и в крайна сметка перлата в короната на Европа, нужно е да спасим и термина вино. Думата вино трябва да бъде защитена. Не може да се използва вино за продукти, в което не се използва грозд. Имаме нужда да защитим своето вино, дори като заменим лайн или вино, ако вътре няма грозде, а не някакви химически субстанции, както се случва в повечето случаи. Много ви благодаря. Надявам се да подкрепите виното от Франция, от Италия, защото смятам, че една добра чаша вино на ден – прави така, че коронавируса да не дойде до нас. Да потребяваме по малко вино на ден, по една чаша вино на ден от Европа и със сигурност това може да бъде изличен антидот в един такъв сложен проблем срещу коронавирус. Благодаря. Дателят, благодаря ви на здраве. Господин Хойзлинг има думата за две минути. Благодаря за доклада. Аз мога да се чукне с колегата с чаша бира. Знам, че Европейският парламент е влюбен в вината и имаме много добро винарско лоби. да, съм съгласен наистина с, с, с това, че виняния сектор наистина представлява голям успех на европейската политика. Той съставлява 40% от от цялостната продукция. Така че е, наистина това са успехи. Искам да задам критичен въпрос дали действително се намираме на правилната посока, правилния път, защото като погледнем световния пазар на, на вино, и от друга страна европейските винопроизводители, дали действително а, те са конкурентоспособни, а, дали са в състояние да предлагат на световния пазар а, качествени продукти или можем ли да се конкурираме с Нова Зеландия, с калифорнийските а, вина а, на световния пазар и така нататък. Да, така е. Ние сме най-големия пазар, обаче не става въпрос само за това, защото има дисбаланс при помощите. Като погледна помощите от 2009 до 2018 година 4 милиарда евро са е, разходени за реклама. Мисля, че трябва доста диференцирано да се е, подходи. Само е, едно голямо предприятие получи 6, около 6 милиона, мисля, че трябва по, по-балансирано да се подхожда. Преките продажби, те трябва да бъдат насърчавани. Всички гледат към световния пазар. Ние първо трябва да, да погледнем как ние в Европа добре да продаваме нашите продукти и след това на световния пазар – и разбира се да подобрим националните стратегии, както каза един от колегите, защото националните стратегии трябва да са в съзвучие с европейската политика, защото става въпрос за европейски средства, които надлежно трябва да бъдат разходвани, тъй като всичко това се случва в рамките на ОСП, което не съществува в другите страни. Благодаря ви. Председателят, колеги, моля ви, придържите се към, към времето, тъй като нямаме много време. Думата има колегата Агилар от ЕКАРЕ. Е, Добър ден на всички. Много благодаря на представителите на комисията за това обобщение, което представиха на оценката. Много полезно наистина, за да се види как се развива винопроизводството от 2013 година насам. Както казаха и колегите, това е история на успеха в рамките на ОСП. Мерките за виното доведоха до добри резултати. Ние запазихме спецификата на отрасъла, който произвежда повече от половината обем в световен мащаб. Необходимо е, разбира се, да има по-добра конкурента способност, да има по-добри оферти. Трябва да се увеличи конкурентоспособността на отрасъла, без обаче да се намаляват цените. 2018 година в Испания, например, имаше твърде голям обем като производство и цените, които се плащаха на производителите, накрая за тяхното грозде бяха наистина подигравка. Но сега нека кажа няколко думи за сегашното положение. Мерките на комисията са добри, но тук не се използват нови ресурси, а по-скоро се използват средства, които са били за други цели. Зелената реколта, дестилирането, това са някои от старите идеи, докато тук ни трябват нови идеи, защото иначе много от предприятията и а, селските стопани няма да оцелеят. Трябват ни програми за подкрепа, които да запазят нашите световни позиции. Благодаря. Е, vielen Dank. Der Kollege Flanagan is not connected. Благодаря ви. Имаме ли връзка с колегата Фланинган? Нямаме. Добре, колеги. В такъв случай думата има сега представителите на комисията да отговорят на въпросите на нашите координатори. Разполагате с 4-5 минути, може да се разпределите помежду. Благодаря, господин председател. Първо искам да подчертая нещо, което няколко от депутатите изтъкнаха. Положението в отрасъла след санкциите на САЩ и пандемията. Да, ние сме съгласни, има доста голяма промяна в сравнение с есента миналата година. Пазарният баланс се промени това, което е особено важно, следователно, да се отбележи е, че комисията веднага реагира, като мобилизира нов ресурс в отрасъла. Ние получихме последните резултати от докладите за плащанията в държавите членки. Те потвърждават, че комисията е изразходвала над 200 милиона евро във всички държави членки за дестилиране. 10 милиона евро за хектолитър. Това е огромен успех. Не приемам критиките, когато се казва, че това не са нови средства. Не е вярно, тези средства никога нямаше да бъдат използвани, иначе заради закъсненията в инвестициите и резултата от тъй наречения локдаун. Следователно, мерките на комисията са успешни и господин комисаря вече заяви, че те ще продължат да бъдат прилагани с оглед на сегашната ситуация. Няколко от членовете на Европарламента се спряха на конкретни забележки. Да, ние сме съгласни, хибридите не са единственото решение, но са възможно решение. Много е важно да се има предвид, че хибридите имат огромен потенциал да се намали използването на пестициди. Освен това, в тази област има възможност за множество научни изследвания. Господин Де Кастро, отбелязах си неговото искане за специфични програми за агротуризма или селския туризъм – Имам предвид и предишното му изказване по пакета за възстановяване. Тук имаме наистина тази връзка с мерки за развитие на селските райони. Разбира се, хората трябва да започнат отново да се движат по-активно в еврозоната. Фондовете са ограничени, така че трябва да има и добри инструменти за конкуренция. Защитата на наименованията за происход и географското оказание. Е, отговарям на господин Чока. Наименованието за происход винаги е било защитено. Наказаното за конкуренцията на световните пазари ще отговоря следното. Европа е една от най-строгите, що се отнася до употребата на пестициди. Ние сме конкурентни на световния пазар и на вътрешния пазар. Няма от какво да се страхуваме, що се отнася до Австралия и Нова Зеландия – за рекламата и затвърждаването, държавите членки могат да предприемат съответните мерки и да помагат на малките и средни предприятия. Накрая обръщам се към госпожа Агилар. Това, което вие описахте е типично в държавата, която вие добре познавате, често се случва в Испания, но е доста различно от това, което се случва в други държави членки. В Испания, за разлика от други държави членки, цената на виното не се увеличава, точно обратното и е необходимо националните програми за подкрепа да се насочат там, където може да има добавена стойност, съответно на бутилка вино. Председателят, много ви благодаря. Господин Онофор, госпожо Елен, желаете ли нещо да добавите? Не желаете? Добре. В такъв случай преминаваме към следващия кръг от изказвания и въпроси. Започваме с Кристине Шнайдер, НП. Една минута. Моля ви, колеги, придържайте се към ограниченото време. Благодаря, господин председател. Ще се опитам. Правилно беше отбелязано от, от колегите, че е, пандемията с COVID, както и е, другите наказателни мерки от щатите, е, създадоха напрежение върху пазара на, на вино. Така че ние сме принудени малко или много да погледнем към други а, пазари. Какво комисията а, въз... няма да направи да подпомогне а, винопроизводителите с конкретни мерки да бъдат устойчиви на бъдещи предстоящи кризи, дали не е, е разумно да се е, предвиди един многогодишен бюджет за сектора вино, който да бъде самостоятелен. Комисаря беше предложил да се е, удължат мерките за подпомагане. Какво конкретно смятава да направи комисията? И последният въпрос е са новите вина. Какви са конкретните мерки, които комисията възнамерява да предложи да бъдат насърчени тези нови продукти? Председателят. Благодаря ви. Изабел Карвалеш от Социалисти и демократи. Една минута. Обригада, Sr. президент. Muito obrigada. Bem, eh, esta avaliação sem dúvida confirma. Благодаря ви, господин председател. Всичко, което чухме, показва, че мерките в Европейския съюз наистина дават своя резултат. Този отрасъл е също така и нашата история, нашия пейзаж, нашите традиции. Той е много повече от един економически отрасъл. За това е необходимо да се насърчават развитието на този отрасъл, да се използват инструменти, които отразяват и голямото разнообразие в нашата продукция. Освен това, нашите сортове са едно огромно богатство – що се отнася до устойчивостта на вредители, на определен тип климат. Сега нашите производители имат доста трудности. Те могат да оцелеят само чрез достъпа си до европейски и световни пазари. Нека да ги подкрепим колкото се може повече. Благодаря. Als nächstes Irene Toller. Благодаря ви. Иране Толере има а, а, от, а, думата. Две минут, една минута от Реню. Е, два минута. Е, е, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на представителите на комисията това, което чухме, доказва, че инструментите са адаптирани, че те позволяват кризата да бъде направлявана. Видяхме и кривата на доходите на производителите. Ако днес обаче направим обвързване на производството, това няма да е добра идея. Виното се произвежда веднъж годишно и се консумира през цялата година. Имаме две кризи. От една страна американските санкции и от друга страна COVID и затварянето на ресторантите и баровете трябва да се мисли за финансови съпътстващи мерки по време на тези кризи. Има и още нещо, което беше подчертано и от преждеговорившите. Трябват ни нови мрежи, които са по-достъпни с оглед на COVID. Туризмът също се включва тук – Интересуваме и следното. Как може да се реши проблема с международната търговия? Ние имаме споразумения с трети страни, но как малките производители да могат да насърчат някой, например, да ги посети в Тоскана или да посети различните шато в Франция или в Германия и така да се насърчи и туризма. Също така Искам да попитам при наименованието на произ... за происход, може ли да се помисли за някаква по-голяма гъвкавост. Прекъсва председателят. Приключих, казва ораторката. Äh, ähm, да, благодаря ви, колеги. Искам още веднъж е, е, да ви, да ви припомня, придържбете се към времето. Действително, колегата Толере разполагаше с две минути, а сега господин Сандър от НП една минута. Sander. Госпожо Сандър, имате една минута. Е, eh Благодаря. Това проучване наистина показва добавената стойност на политиките в винарския сектор. Те отчитат също така и климата, околната среда. За жалост трябва да кажа, че предложението на Европейската комисия в рамките на ОСП 2018 година не засегна тези теми в достатъчна степен. Европейската комисия би трябвало да е на наша страна в триалога по ОСП, да подкрепи Европейския парламент – който гласува много амбициозно, така че да се включи темата за устойчивостта и цифровизацията при допустимите мерки в националните планове. Също така, за първи път ние виждаме възможността да има фондове посветени именно на тази цел. Ние искаме устойчиво развитие. При ЗНП и ЗГУ също трябва да се мисли за съставките и за бъдещето развитие на този отрасъл. Това включва и разрешенията за лозови насъждения до 2030 година. Отново прекъсва председателят. Да, приключвам. Надявам се нашите заключения да се вземат под внимание. Ähm, Много ви благодаря. Наистина нямаме време вече. Колегата е, Андрио за една минута, моля ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които работиха. Един отличен доклад, едно отлично проучване. Трябва да кажа, че не става дума за нови пари, става дума за стари пари, които се използват наново. И така, исках да кажа няколко неща. Мисля, че доста последователно е, е това, което се случва. И мисля, че дерегулацията на ОСП няма да е правилния отговор. Нужно е да има Става дума за в случая това, което ме вълнува са онези, които са неалкохолните вина и мисля, че трябва да настояваме за сепаш, който е резистантен е, резистентен и да не се използват пестициди. Мандата на парламента този повод е много важен. Е, това исках да кажа за една минута. Благодаря ви за този доклад и се надявам нещата в този сектор да се развиват добре. Äh, Благодаря ви, колегата Бицото има думата от идентичност и демокрация. Сентите. Ми сентите? Yes. Перфекто. Си, чертамент. Благодаря. Винарския сектор се разви през годините много, но 2020 година беше черна година заради COVID. Ало? Чуваме ви. Чуваме ви, моля продължете. Go ahead. Mi сега чувате ли ме? Добре, можете да продължите. Добре, чудесно, извинявайте. Казвах, че винарският сектор последните години нараства, но 2020 е черна година заради COVID, вече бе казано, и защото на затворени ресторанти, по-малки продажби. След това въпроса а, с Брексит и с а, други такива. Какво искат от нас производителите? Производителите искат по-малко бюрокрация и повече средства. Искат го най-вече италианските производители, където, както знаете, има високи данъчни такси по този повод. А, не искат да минават от бюро в бюро, от служба в служба и да попълват документи и така нататък. Е, разходите за служителите се оказват и върху своето въздействие върху цената. Бюрокрацията също има своята цена, чисто национален план, но и разбира се на европейски ниво. Много ви благодаря. Колегата Зойда от НП, една минута, заповядайте. Грация, президенте. Благодаря ви много, че ми давате думата, господин председателю. Мисля, че винарския сектор е изключително важен. Това е една история не само на успехи и географските указания. Имаме, имаме сектор, където средното заплащане е 40% по-високо, отколкото в другия в земеделието. И наистина много насърчаваме този продукт, подкрепяме износа. Искам да благодаря на комисията за работата. Европа ще продължи да работи като основен износител на вино по света, но има, разбира се, някои аспекти, които са проблематични, нужни са по-амбициозни мерки за управление на кризите, трябва да видим как може по-добре да защитим околната среда, какъв вид други мерки може да използваме на пазара, за да може да работим по-добре и с САЩ, които са наш традиционен партньор. Нужно е също да се развиват други пазари, Азия и други такива. Не бива да забравяме, че това е история на успеха. ОСП е също успех, един голям успех. Благодаря ви. Колегата Фракус от ЕКАРЕ. Една минута, заповядайте. Thank you for your presentation. Благодаря ви за представянето. Исках да кажа нещо и да задам един въпрос. тази криза, като че ли пазара ще се върне. В същото време обаче имаме един дълъг маратон за винарския сектор. Комисаря по земеделие направи едно реалистично предложение за мерки да се подкрепя сектора за още 11 месеца. добавена стоеност, равенство, след колапса. Това е много важно, за да има крайна сметка възстановяване. Искам да ви обърна внимание на някои забранени сортове вино, като Изабел Нуар, Клинтон и Лабруска. Европейския винарски сектор има нужда от ласък. Искам да разбера, ще бъде преразгледана тази забрана. Знам, че такива сортове имат определени характеристики, които ги правят много така привлекателни, тъй като те удържат и на суша и много други. Те се произвеждат и в други части на света и онези, които обичат вино, ги внасят в Европейския съюз. Има и други характеристики, които не се харесват, но те не са така вредни, като твърди алкохол и пушенето. Мисля, че с научни изследвания можем тези забранени сортове да станат напълно безопасни. Имате ли намерение да направите преглед на плюсовете и минусите на тези сортове? Благодаря ви. Колегата Агилера от социалисти и демократи. Разполагате с една дум... минута. Е, Благодаря, господин председател. Това наистина е история на успеха, както чухме и от презентацията. Но да внимаваме, като говорим за успех. Какво е необходимо да се направи за този отрасъл? Необходими са кампании за промоция – Необходимо е освен това да се разреши веднъж за винаги въпроса с митническите тарифи с САЩ. Ние бихме искали и също така да се помисли за системата за разрешителни до 2050 година. Обръщам се към комисията с молба да помисли за новите мерки за пандемията, защото пандемията продължава, проблемите продължават. Нямаме нужда от обещания, а от нови финансови ресурси, за да се справим с пандемията 2021 година. Благодаря ви. Последният оратор е колегата Джия Русо, независим кандидат една минута.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 връзката беше лоша. Мисля, че е, не беше превеждано през цялото време. Има още няколко колеги, които желаят да се изкажат. За съжаление, нямаме време, така че ще дам думата на комисията. Разполагате с 6 до 7 минути за отговор на въпросите. Вие преценете госпожа Елен или госпожин, господин Онофре. Благодаря, председателю. Благодаря, господин Линц. И накрая няколко заключителни думи по становището на комисията. Има едно широко разбиране в Европейския парламент, в Европейската комисия за значимостта и адекватността на политиката в този сектор, сектора на винарството. Кое е важното, което ние се опитахме да предадем тук? То е, че тази подкрепа ще продължи и Европейската комисия може само да обещае тази подкрепа за сектора в бъдеще да е факт а, при същата рамка. Много депутати го споменаха. Що се отнася до тези въпроси, новите пазари, старите пазари, някои депутати споменаха откъде да дойде растежа. Растежа е извън Европейския съюз намалява консумацията, нали още преди COVID. Това е една тенденция, която няма да спре и трябва да бъде така преценена. Истинските пазари на растеж са навън, имам предвид в Азия, най-вече в Азия. Имаме зрелите, както ги наричаме, пазари. Там много депутати споменаха САЩ, санкциите САЩ и е Брексит. След излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, Обединеното кралство е най-големия ни пазар за вина и САЩ е на второ място. Не, извинявайте, САЩ е на първо място. Извинявам се. А, а, Обединеното кралство е номер две. Това ги наричаме зрели пазари. Санкциите Както знаете, знаете каква е позицията на комисията. Комисията прие съответен пакет, който да отговори на американските мерки. Като ясно казахме на САЩ, нашето намерение не е да налагаме тарифи, докато се следва вие следите случващото се в САЩ и много добре знаете, че вероятността а, за някакво развитие не може да се взема за даденост, преди да се промени президента. А за Брексит знаете, че Мишел Барния и нашите екипи работят денонощно, опитват се да постигнат сделка, дори в най-случая, да е когато, в най-лошия случай, когато няма сделка, не очакваме някакъв проблем, тъй като има голяма зависимост на британския пазар от европейски вина и Ай, Обединеното кралство никога няма да наложи тарифи на виното, така че там ще имаме конкурентна позиция, каквито и да са обстоятелствата. Сега, що се отнася до разширяването на указанията за происход? Както бе казано, там нямаме становище, а, губи се специфичността, ако се премахне, но пък се печели а, разпространение. Много депутати повдигнаха въпроса за значимостта за разрешенията и нашата позиция е същата. Европейската комисия никога не е подкрепила такъв един инструмент. Както знаете, смятаме, че има достатъчни елементи, за да се контролира производството, без да се ограничава достъпа до производството. Казва оратора. Това е най-голямата сфера на разминаване, според мен, между нашия подход и вашия. Що се отнася до COVID, пак да кажа, подкрепата, която е отпусната, са нови средства – някой се опита да ни поправи, каза, че са рециклирани. Не е вярно да казвате, че ако се финансира в пакета, това не са нови пари. Не, нови пари са. На първо място, защото традиционно много от държавите членки, където се разходва, има големи суми, които остават дори при нормални економически обстоятелства. Когато спря цялата економическа дейност, единственият начин да се разходват пари беше дистилацията, така че доста пари се спасиха, които държави членки че трябваше да връщат а, на Съюза. И накрая за забраната на хибридите. Искам да кажа, че комисията, така наречените забранени сортове, а, искахме, ни предложихме да се махне тази забрана. за използването на захар. Това е битка на миналото. Въпросът за използването на захар в винопроизводството изчезва като политическа тема. Вече не е проблем с климатичните изменения и с възможността да се ползва все повече по-малки размери сукроза, казва оратора. Намаляването на алкохолното съдържание в някои държави членки под 15% също е факт и до тук ще спра. Ähm, Председателят, много благодаря на представителите на комисията, господин Онофре и госпожа Елен. Благодаря за представения доклад, както и за предоставените отговори на въпросите. Вие много добре представихте успехите в сектора вино, но също така и е, проблемите, пред които са изправени някои региони именно заради COVID-19. Проблеми свързани с е, продажбите и така нататък. Така че молим комисията да продължи да наблюдава сектора и ако е необходимо да представи необходимите мерки. Колеги, с това приключваме точка 7 от, е, да, от е, е, точка 7 от дневния ред. Преминаваме към точка разни. Ако няма искания за думата, виждам, че няма такива. Преминаваме към точка 9, а именно следващото заседание ще се проведе на 30 ноември от 16.45. И следващите заседания ще бъдат на 1 и на 7 декември. Искам да благодаря на всички участници, най-вече на техническия персонал, на устните преводачи и ви желая хубав следобед. И хубава вечер, разбира се. Сърдечно благодаря. Край на заседанието.